Good morning, everyone. Добро утро на всички. Мисля, че е време да започнем днешната работа с нова точка в дневния ред. Представяне на проучване на а, службата за анализи на парламента по а, изпълнение на седмата програма за действие за околна среда. Давам думата на госпожа Карамфилова от Службата за анализи на парламента. Заповядайте. Добър ден. Това е третото проучване, което нашата служба подготвя за изпълнение на програмата. Най-напред ще представя програмата като политически инструмент, ще представя основните ни констатации и в резултат ще представя ресурсите, които използвахме. Най-напред ще представя програмата за действие в областта на околната среда. Тази програма представя целите на Европейския съюз и държавите членки в областта на околната среда и климата в дългосрочен план до 2020 година и след това. Първите три цели отразяват приоритетите по отношение опазване на околната среда по цел 1 е, е, ефективност на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна економика по втора цел и натиски и рискове, свързани с околната среда за здравето на гражданите по цел трета. Аз ще ги наричам основни тематични цели, тъй като те оформят основните приоритети, те обхващат цялото европейско право в областта на околната среда и климата. По логиката на програмата, постигането на всяка една от тези основни тематични цели зависи от по-доброто изпълнение по цел 4 повишаване на знанията и емпиричната база за формиране на политиката по член 5, осигуряване на финансирането по цел 6 и подобряване на съгласността на политиката по 7 цел. Тези 7 цели се допълват от две допълнителни цели, 8 цели, които са свързани с глобалните предизвикателства в областта на климата и околната среда. Аз би ги нарекла хоризонтални цели. Те не са само желание. Програмата е задължителна и държавите членки трябва да предприемат съответни мерки, за да постигнат всяка цел. Самата програма очертава няколко подобни мерки и дейности. В рамките на 10 минути не мога да представя всяка констатация по напредъка, постигнат по всяка цел и дейност. И затова аз ще представя основните констатации. Изпълнението по основните тематични цели 1, 2, 3, хоризонталните цели 8 и 9 беше оценено в, спрямо това, което наричаме стандартни критерии за оценка. Те са релевантност, съгласуваност, ефективност, ефикасност и европейска добавена стойност. Към тях добавихме шести критерии, което е, е знания, база на знанията. Нека сега да ви информирам за общата картина на изпълнението по програмата. Констатирахме, че първо, трите ключови тематични и двете хоризонтални цели а, съответстват на сегашните потребности. Второ, установихме, че има недостатъчни знания в контекста на ключовите тематични хоризонтални цели – и области, в които съществуващите знания не получават дължимото внимание от страна на разработващите политиката. На трето място, съгласуваността в политиката е проблематично, особено по отношение на ключовите тематични цели 1, 2 и 3. Обща сълскостопанска политика е най-добрият пример за политика, която е, е в конфликт е, с екологичните и климатични цели. На четвърто място напредъкът по изпълнение на различните политически е, цели по програмата е неравномерен и от тук напредъкът при постигане на съответните цели е неравномерен. Някои политически области се оказаха най-проблематични по отношение на изпълнението по цел първа биологическото разнообразие, по цел второ управление на отпадъците и по цел трета качество на въздуха и шума. За трета цел е трудно да се направи оценка поради липсата на достатъчни данни. Петата констатация – екологичните политики, политиките свързани с климата, се смятат, че са е, скъпоструващи. Финансирането на ниво Европейски съюз и национално ниво се смята, че не е адекватно с оглед на потребностите. Освен това, по отношение на изразходване на наличните средства, изпълнението на проектите е често проблематично. И най-сетне, въпреки очертаните програми, програмата като политически инструмент се, се смята, че добавя стойност към усилията на Европейски съюз и държавите членки. Седмата програма може да бъде модел за следващата осма програма, но следващата програма трябва да бъде опростена, да има по-добра комуникация на национално ниво и да се следи по-внимателно. В проучването има много детайли по всяка цел и можете да видите дали съответната рамка подпомага или пречи на постигането на съответните цели. Сега ще ви дам един пример, който да ви улесни в анализа. Ако се интересувате, да речем, от опазване околната среда, която е цел едно, можете да видите подробностите по рамката подпомагащо изпълнение, а именно докъде е стигнало изпълнението на дейностите по цел 1, въпроси свързани с знанията по цел 1, въпроси свързани с финансирането по цел 1 и съгласуваност по цел 1. Също въжи за цели 2, 3, 8 и 9 е, но обобщението на тези препоръки е невъзможно, защото от тях има смисъл само в контекста на конкретна политическа област. Сега, нека да представя е, източниците на данни, които използвахме. Както знаете, има изобилие от информация по изпълнението на индивидуалните политически области в програмата но за нашето проучване не, мож, не можеше да бъде обхванато всичко, тъй като документът щеше да бъде не 300, а 1000 страници. Това не беше нашата цел като изследователи. Вместо това, вместо това ние а, използвахме източници, чиято цел е да се използват при наблюдението и оценката на програмата. Ние идентифицирахме два източника. Първият е първото издание на доклада за индикаторите, публикувано от Европейската агенция за околна среда през 2016 година. Вторият източник е преглед на изпълнението по околната среда, публикуван от комисията през 2017 година. Освен това помолихме Сметната палата да подготви обобщение на техните ключови констатации от специалните доклади за околната среда и политиката. И трите източника съдържат много информация за различни политически области, но никой от тях не обхваща всички девет цели. За да преодолеем това предизвикателство, нашата служба започна консултация с заинтересованите страни, която обхвана цялата програма. В този инструмент ние успяхме да направим анализ на всяка политическа дейност по програмата. Получихме отговори от различни институции на Европейски съюз, 22 държави членки, международни организации, различни граждански организации, също така и от различни учени. Резултатите от консултацията са публикувани в приложение 6 към проучването. Виждате, какви са становищата на различните заинтересовани страни в различните области на околната среда и климата. Аз смятам, че резултатите от консултацията ще бъдат полезни за вашата работа по доклада за изпълнението, но и по всички останали досиета в дневния ред на вашата комисия. С това приключвам. Благодаря ви за вниманието. Също така, от името на нашата изследователска служба искам да благодаря на всички заинтересовани страни. Благодаря на Европейската агенция за околна среда и на Европейската сметна палата. Искам също така да изразя признание на дейността на външните учени от Технополис и Триномик за дейността им по консултацията с, с заинтересованите страни. Те са с нас тази сутрин и са на разположение за въпроси. Благодаря на изследователската служба за проучването. Госпожа Серго има думата. Благодаря ви. Добър ден. Уважаеми колеги, както знаем, седмата програма за действие в областта на околната среда е изключително обширна програма. Тя включва много цели, засяга много различни видове нормативни актове и освен това има връзка с почти всяка, всяка екологична тема, която можем да си е, представим. Ето защо не е лесно да се изготви такъв доклад за изпълнението. Искам да благодаря на колегите, които ми помогнаха, на службата за проучване на парламента, на Екатерина. Искам да благодаря на различните НПО, на организациите от индустрията, на държавите членки, чрез техните постоянни представителства в Брюксел и на комисията. Всички тези заинтересовани страни дадоха своя принос в процеса на консултации и много от тях участваха и в нашите специални групи. Ценен беше приноса и на Европейската агенция по околна среда и на Европейската сметна палата. Нямаме кой знае колко възможности, когато изготвяме доклад. Ограничени сме от към пространство и ето защо няма как да засегнем всеки аспект на програмата. Съответно, в моят текст аз съм включила най-важните въпроси. Има и много други важни въпроси, които ще спомена в своите изменения. Основните заключения за всяка цел са включени в доклада, затова аз няма да ги представям сега подробно. Обърнете внимание на моите заключения и препоръки. Можем да кажем за тази седма програма за действие, че картината е смесена. Има някои окоръжителни сигнали относно някои цели по отношение на економиката, която определяме като ниско въглеродна, например. Но за други области и цели, като природния капитал, напредъка е много малък. Много често нямаме и достатъчно информация, за да направим пълна оценка. Нека в началото да кажа няколко думи за връзката между екологичната програма, която обсъждаме и другите европейски политики. Много често се казва, че ОСП, общата селско-стопанска политика, е в разрез с екологичната ни програма. Наистина има голям конфликт и той засяга трите тематични цели природен капитал, ресурсна ефективност и екологични заплахи за здравето. Нашата система за производство на храни е изключително ресурсно емка и оказва голямо негативно въздействие върху природния капитал. От друга страна, ние изхвърляме една трета от храната, която произвеждаме. Имаме много възможности да спестяваме ресурси, да намалим негативното въздействие върху околната среда. Затова са необходими усилия обаче. И освен това ОСП трябва да се промени, за да се защитят и екосистемите и да се намали прахосването на храни. Освен това е необходимо да се осигури последователност прямо екологичната програма и други европейски политики, като общата политика в областта на рибарството и трансевропейските мрежи, познати като ТНТ. Втората тема, по която искам да говоря, е недостатъчното, недостатъчното познание. Нямаме достатъчно познание по много важни теми, например комбинираното въздействие на химикалите и наноматериалите. Има известен напредък в някои области, но не винаги новото познание се използва, когато се създават политики. Мога да дам няколко примера. Например, веществата, които нарушават функцията на ендокринната система – институциите и законодателите не желаят да следват експертните съвети, тъй като има сблъсък с други интереси. бих искала да помоля Европейската екологична агенция да развие по-добри показатели за целите на наблюдението на изпълнението. Не критикувам работата на агенцията, но би трябвало да имаме допълнителни показатели, за да разбираме по-ясно какво точно е нивото на изпълнението. Освен това имаме нужда от повече данни, когато говорим за развиването на повече показатели. Ето защо държавите членки и комисията трябва да помагат в това отношение. На трето място, финансирането. Липсата на финансиране за програмата може да представлява проблем на ниво държави членки, но на европейско ниво проблема не е отсъствието на средства, а как се изразходват те. Имаме доклади от Европейската сметна палата, които показват, че инвестициите не водят до желаните резултати. Откровено казано, парите се прехосват. Понякога има средства, но се прехосват възможностите. Има и примери, в които парите са изразходени както трябва. Например, за да се подобри качеството на питейната вода в някои райони. Но и тук има какво да се желае. Ето защо комисията тук е, има много важна роля и тя трябва да следи отблизо дали средствата се изразходват както трябва. Това е моята оценка на седмата програма за действие в областта на околната среда. Казах е, къде можем да внесем подобрения. Съгласна съм с виждането на заинтересованите страни, че седмата програма има положително въздействие, що се отнася до изготвянето на политики. И от нея като цяло има полза, но има проблеми, големи проблеми по отношение на изпълнението. Трите области, където може да има сериозни подобрения са познанието, съгласоваността с други политики и финансирането. Що се отнася до бъдещата програма след 2020 година, повечето заинтересовани страни искат да се приеме осма програма. Много внесоха и предложения за разширяването на приложното поле. Аз съм съгласна, че трябва да имаме осма екологична програма. И освен това би следвало да отбележим, че има положителни реакции, що се отнася до визията и стратегическите насоки, които осигурява настоящата програма. Но тъй като вече говорих за проблемите с изпълнението, искам да ви предупредя, че едва ли е удачно да се увеличава, да се разширява приложното поле на бъдещата програма. Добре е да следим дали изпълняваме целите до 2020 година. Добре е да имаме амбиции и визии, но какво означават те без изпълнение? Не трябва да губим от погледа си много важни въпроси, като качеството на въздуха и природния капитал. Имаме и допълнителни цели. Готова съм да изслушам колегите, готова съм да оценя техния принос. Искам да чуя различни идеи. Аз самата ще внеса изменения и очаквам с нетърпение да чуя какво смятате и колегите. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка. Започваме с господин Полчек. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Chci poděkovat paní zprav. Благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика мисля, че проекта на текст, който тя е изготвила, е много добър. Там се описват основните области от интерес. Мисля, че имаме огромна задача на плещите си. Околната среда и доброто състояние на околната среда са много важни за бъдещето и аз мисля, че би трябвало да имаме конкретни цели. Но тези цели би трябвало да са определени много точно и ясно. На първо място би трябвало да изпълним поетите обещания и едва след това да разширяваме приложното поле. Аз съм съгласен с оценката, която се прави на трите приоритетни цели. Аз смятам, че изпълнението не е еднакво във всички области. Понякога липсват експертни познания. Някои цели са добре изпълнени, като цел 2 нисковъглеродна економика. В други области обаче изпълнението не е добро. И това трябва да се посочи ясно и мисля, че докладчика го прави. Няколко допълнения. На първо място устойчивостта на градовете и тяхното развитие. Би трябвало да говорим за така наречената субурбанизация. Големите градски агломерации са пълни с предизвикателства за бъдещето. Смятам, че липсата на концепция за развитието на градовете представлява проблем. Не можем да контролираме в момента разрастването на градовете. Това е свързано с рискове за човешкото здраве и мисля, че точно този аспект би трябвало да се включи в доклада. По отношение на общата селско-стопанска политика, аз съм съгласен с част от критиките, които отправя докладчика. Необходимо е обаче и да бъдем откровени спрямо нашите собствени политики. Нека да спомена, например, подкрепата за първото поколение биогорива. В някои държави членки тази подкрепа оказва въздействие върху ОСП и върху околната среда. Ето защо би трябвало да проявим критичност спрямо нашите собствени политики. Понякога има и действия, които са в разрез с принципа на субсидиарност. Държавите членки могат да използват принципа на субсидиарност, но понякога се поставя твърде голямо ударение върху субсидиарността и така се стига до е, действия, които са в разрез с интересите на целия Европейски съюз. Това трябва да се каже в доклада. Ще внеса малко на брой изменения, защото проекто доклада е много добър. Това вече го подчертах. Необходимо е да говорим най-вече за бъдещето. Разбирам, че в някои области докладчика проявява колебание. Аз също мисля, че не трябва да разширяваме приложното поле, а да говорим за по-доброто изпълнение на съществуващите цели, а бъдещите цели би трябвало да бъдат определени много добре. Благодаря, господин Демес Макер. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз съм съгласен с изказванията на колегите преди мен. Благодарим е, за толкова добрата отправна точка на госпожа Сарбо. Вече три години работя в тази комисия, работя по кръговата економика, Занимавам се с биоразнообразието. Също така в нашата комисия разглеждаме качеството на въздуха, вредата от емисиите. Ясно е, че законодателството за околната среда е добро, но изпълнението е много лошо. Анализът на изпълнението, докладът от 2015 година, както и фактите, които чухме в направеното изложение, ни показват изпълнението много добре. Имаме и инструмента за анализ на изпълнението на комисията. Заключението е, че има много голямо подобрение. Ако разглеждаме седмата програма за действие, то трябва да кажа, че имам чувството, че вече сме я виждали, защото основното сме го казвали и преди. Ударението трябва да падне върху изпълнението. Не става дума само за строги стандарти. Те си остават на книга. Важно е да има добра статистика, да са съгласувани различните видове политики. С други думи, проблемите са ни добре известни. Докладът обаче трябва да отиде по-далеч от изброяването на проблемите. Необходимо е да мислим и за конкретните решения. Това се опитвам да постигна със своите изми... изменения. Необходимо е нашата комисия да отправи ясен сигнал, е, защото информационната служба на парламента тази сутрин е, представи много отрезвяваща информация. Благодаря на госпожа Сарбо за проекто доклада. Това е добра отправна точка. Благодаря. Господин Ек. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо председател, благодаря много на докладчика, защото това е наистина важен доклад. Някои от препоръките могат да се изпълнят по-лесно, други ще отнемат време но тук в парламента виждаме, че е на лице политическа воля да се работи, когато няма достатъчно пълно изпълнение. Критиката на селско-стопанската политика е нещо, което подкрепям. Бих искал да кажа няколко думи за природния капитал – да ви напомня стратегията за биоразнообразието. Екосистемите в Европа страдат. 2015 година Европейския съюз не успя да спре вредите за биоразнообразието. 60% от защитените видове, 70%, 70% от защитените територии са все още в опасност. И ако не променим тази много лоша тенденция, последиците за селското стопанство и други отрасли ще бъдат катастрофални. Трябва да отчетем тази трудна ситуация, да говорим за вредите за биоразнообразието и да търсим решение на проблемите. В Централна Европа някои настояват вълците да бъдат изтребени, например. Ние обаче трябва да се научим да живеем заедно с животните и природните явления, вместо да ги унищожаваме, защото унищожим ли ги ще навредим на самите себе си. Благодаря, госпожа Алкин. Благодаря. Искам да благодаря за този доклад. По отношение на вълците. Между другото, можем да видим, че и насекомите са изключително заплашени. Много хора, между другото, не харесват насекомите и се дразнят от тях. Сега обаче насекомите изчезват. В Дания има доклади, които показват, че има драматично намаляване на броя на насекомите. Може би това е един от най-ужасяващите сигнали за намаляването на биоразнообразието. Между другото, това означава страшно много и за птиците, и за всички в нашата природа. Вчера се поднови разрешителното за глифозата. 5 години, не 15. Добре. Само, че даже Монсанто а, не отрича, че. Тоест, Монсанто отрича, че глифозата е опасен за насекомите. Виждате, че комисията и други хора говорят за това, че има разминаване между екологичната и другите политики. Имаме програма за действие, заедно я изготвяме, много сме горди с тази програма, всички изглеждат весели и щастливи, даже и комисията. След това обаче се появява доклада и се вижда, че никой не взима на сериозно тази програма. Мисля, че трябва да се обърна към комисията и трябва да кажа, че комисията трябва да следи за изпълнението, тъй като това е задължително законодателство и то трябва да се спазва. Защото по този начин се подкопава, ако не се спазва програмата, се подкопава доверието в Европейския съюз. Имаме програми и те трябва да се изпълняват. Искам да спомена още нещо. Споразумението за климата. Имаме лошо споразумение за квотите, виждате, че двете неща не са напаснати. Между другото, биоразнообразието е много важно и за климата. Всички искаме да имаме биоразнообразие и чиста природа. Те са взаимно свързани. По отношение на въглерода, неговото лавене и отвеждане, това също е много свързано с биоразнообразието. Това са някои мисли от моя страна. Искам да благодаря и мисля, че трябва да приканим комисията да се стегне и да действа. Парламента смята, че околната среда не е нещо дребно, незначително. И би трябвало да се действа, да действаме заедно. Всички сме приели тези програми, когато не действаме заедно на общо ниво, е, ставаме свидетели на регрес. И това е опасно за всички нас. Благодаря. Благодаря ви. С това изчерпихме списъка на докладчиците в сянка. Сега давам думата на останалите членове на нашата комисия, кой желая да се изкаже. Заповядайте. Господин Лайнен, благодаря, благодаря на нашия отдел за анализ на политиките. Благодаря и на госпожа Сърбо за доклада. Аз бях докладчик в сянка в нашата работна група. Спомням си, когато разглеждахме седмата програма за действие. Принципно програмата е добра, но проблемът винаги е в изпълнението. Както вече се каза, ние сме приели нашите законодателни норми, всички 28 държави са ги подкрепили, но не ги изпълняват достатъчно добре. В седмата програма акцентът наистина пада върху изпълнението, но въпреки това не всичко е направено. И призовавам комисията като пазителка на договорите да работи по-опорито. Би трябвало да се види кои са причините за тези слабости в изпълнението не бива да се премълчава, ако се окаже, че законодателните норми не са изпълнени в нарушение на договорите. Аз съм от област с гранични райони с още две държави членки. Виждам колко се забавят понякога действията в името на околната среда. Ние си имаме договорите и процедурите за изпълнение на тези договори. Има достатъчно пари и също времено това, което се прави е добро и не толкова добро за Натура 2000. Защитените природни зони нямат достатъчно ресурс. Същевременно нашата економика ще трябва да се преобрази защото няма достатъчно ресурси и е необходимо да опазим климата. Заделените средства следователно са твърде недостатъчни. 80% освен това от изразходваните средства, те са, не са специално предназначени за околната среда и климата. Тук трябва да се направи подобрение с цел постигане на целите. Междувременно беше прието и Парижкото споразумение, така че съгласуваността между политиките също трябва да се подобри. Да се обхванат всички отрасли, вече стана дума за селското стопанство като проблематичен отрасъл – Много често в селското стопанство не се обръща внимание на околната среда. Би трябвало да си дадем сметка, че целите си остават в сила. По тази програма не е необходимо да откриваме топлата вода, просто е необходимо тези цели да се изпълняват по-добре. И тук са и нашите задължения. Предстои осмата програма. Надявам се там комисията да е по-амбициозна по отношение на околната среда, отколкото комисията Юнкер. Благодаря, госпожа Мюлер. Благодаря ви, госпожо председател. Общата селско-стопанска политика – се определя като проблем, що се отнася до последователността на политиките. Ние трябва да сме сигурни, че те се прилагат съгласувано, което означава, различните области би трябвало да са взаимно допълващи се. Заключенията на доклада би трябвало да се използват за бъдещото планиране. Бих казала, че не може една област на политиките да определя друга област. ОСП има за задача да осигури продоволствената сигурност. Това трябва да е основната ни задача за ОСП. Същевременно ОСП е необходимо да се развива и политиките ни за климата трябва да отговарят на тази ОСП, включително и екологизирането там. Вие казахте, че мерките за екологизиране в ОСП не винаги са добри. Но съгласно тези мерки 5% от обработваемата земя би трябвало да е за озеленяване, докато всъщност 9% вече се определя като земя с много високо значение. Ние не можем все още да оценим последиците и да кажем дали това работи добре или не. След това би трябвало да обясня, че ако говорим за 300 000 хектара площи с екологично предназначение, ще намалим емисиите на СО2 в голяма степен. Освен това, ние трябва да мислим и за продуктите за растителна защита – какви биха били проблемите, ако спрем да ги използваме. Госпожо докладчик, вие също така споменахте разхищението на храни. 53% от това разхищение се случва в домакинствата. Следователно, ние трябва основно да работим на ниво домакинства. Вие също така Споменахте нещо друго много важно – чистата питейна вода. Всички ние искаме и имаме нужда от нея. Но е необходимо да се приложи управление на риска, защото тук много изоставаме в Европа. А областта е изключително важна. Още няколко думи за селското стопанство. Не мисля, че е в интерес на селското стопанство да навреди на околната среда. Всъщност тази среда е основата на бъдещото поколение. Благодаря. Благодаря ви. Някой друг желая ли думата? Ако не, се обръщам към комисията. Господин Розенсток, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря и на госпожа докладчика за отличния проект от доклад. Хубаво е, че той потвърждава, че седмата програма за действие се оказала полезен инструмент за последователното изпълнение на нашите политики. Радвам се на това заключение на госпожа Сърбо. Освен това, докладът идва в подходящия момент, когато можем да се съобразим с направените заключения, когато правим собствената си оценка. Тази оценка започна. Ние публикувахме пътната карта в началото на месец ноември. Тя съдържа и методика за нашата оценка. Можете да намерите цялата информация на веб страницата на Комисията за по-добро законотворчество. времено позицията на докладчика допълва нашата. Вие сте се насочили към три от основните приоритета – на седмата рамкова програма и съответно агенциите. Ние решихме, че ще се съсредоточим върху структурата и стратегическата роля на седмата програма за действие. Следователно, нашите въпроси са имаме ли подходящата стратегия, тази седма програма доведе ли до по-съгласувани и добри действия от наша страна и страна на държавите членки? Има ли наистина създадени взаимодействия и възможности при фондовете? Ние разгледахме и рамката за осъществяване на програмата, изпълнението, финансирането. Вие засегнахте тези проблеми както и следенето на това изпълнение, стана дума в едно от последните изказвания. В момента избираме и показателите, които ще отразят не само приоритети 1, 2 и 3, но и други приоритети ще се включат, например, и проблеми като управление на околната среда. Освен това, имаме по-целенасочено допитване до заинтересованите групи. Резултатите от нашата работа ще бъдат предоставени на парламента през лятото до година. Сега няколко коментара по препоръките ви. Някои от инициативите на комисията, планирани за началото на идната година всъщност отговарят на вашите предложения. Предстои доклад по ползотворяването на водите, стратегията за пластмасите и устойчивото финансиране. Всичко това ще предоставим в началото на до година. Освен това има варианти за актуализиране и упростяване на ОСП, Председателят Юнкер говори за това, че ОСП трябва максимално да допринесе за приоритети като ЦУР, Парижкото споразумение. Вие също говорихте по тези теми. Най-важното предизвикателство за комисията до година е бъдещата МФР. Ние ще направим своето предложение през май до година така че ще се водим от принципите, които и вие споменахте като отговорност и отчетност. заделените средства за околна среда от европейския бюджет. Това беше друга тема. Знаете, че има много видове разходване на средства с екологична насоченост и по програми различни от тези за околната среда. И накрая знанията. Ние продължаваме да попълваме празнините, създали сме една общност за знания за околната среда. В началото на до година ще приемем и плана за действие за мониторинговата рамка за околната среда. Както казах, ще направим оценка и на седмата рамкова програма. Връзката между трите подхода ще бъде ключова. Благодаря ви. И сега, госпожо Сарбо, ако искате да кажете няколко думи. Благодаря, благодаря на колегите за идеите и техните мнения. Благодаря и на комисията. Напълно съм съгласна, че трябва да предлагам и решения. Това ще се случи чрез общите ни изменения. Мисля да предложа изменения с решения за градовете, свързани с транспорта и качеството на въздуха, идеи също така за продоволствената сигурност, нещо много важно, както казахте, ще засегна и разхищението на храни. Така че очаквам вашите предложения. Надявам се да приключим заедно работа по доклада. Това ще е отличен сигнал от нашата комисия по околна среда. Още веднъж благодаря ви, очаквам измененията. Много ви благодаря. Благодарим на всички, изготвили проучването, на докладчиците, които се включиха в дебата. Нека ви напомня, 5 декември е крайния срок за измененията, 11 часа сутринта Гласуваме в Енви на 27 февруари до година. С това приключваме общия дебат. Следващата точка в дневния ред е електронното гласуване след половин час. Започва в 10.30, така че ще направим кратка пауза.

Hello everyone. Maybe... Здравейте отново. Моля, заемете местата си. Подгответе картите си за гласуване. за да започнем с гласуването, защото след гласуването ни предстои още работа. Всички ли сте готови? Започваме с някои по-кратки гласувания. искате да имате, искате да гласувате електронно. Първото гласуване днес е възражения по фосфата в месото. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото възражение. Употребата на подсладители в финни печива. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме технически стандарти за създаване и функциониране на система за проследяване на тичуневите изделия. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Технически стандарти за защитните елементи, прилагани за тютюневите изделия. Моля, гласувайте. гласуването. Отхвърля се. Сега активното вещество глифосат преразгледан проект на акт на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващото гласуване премахване световен мащаб на изпитването на козметични продукти върху животни. Оставям въпрос към комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По-нататък споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имаме още един устен въпрос. Връщаме се към премахването световен мащаб на изпитването на козметични продукти върху животните, тъй като има въпроси към съвета. Моля, гласувайте. премахване световен мащаб на изпитването на козметични продукти върху животни. Ние гласувахме устния въпрос към комисията, сега гласуваме устния въпрос към съвета. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към по-сложно гласуване гласуваме Международно управление на океаните, дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие. Докладчик е господин Фария. Изменение 70 за. Против. Отхвърля се. Компромис 1 за. Против. Приема се. Компромис 2 за против, въздържали се. Компромис 2. Кой е за? Приема се. Изменение 80 за. Против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за,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 Отхвърля се. 102 за. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Фишери 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 95 за. Ако компромисът се отхвърли, ние трябва да гласуваме измененията, които обхваща компромисът си. Затова гласуваме изменение 95 за. Да, да, беше отхвърлен. Добре, нека да проверим компромис 8. Гласуваме компромис 8. Край на гласуването. Отхвърля се. И за това гласуваме измененията. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, проверка. 183 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 100... Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 191 и из 12 за, против, въздържали се, приема се. Трай 16 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 201 и 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 210, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, кой е за 216 изменение? Против? Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Приема се. 220 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. Дви... Разделно гласуване по 224 изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, приема се. Тран 13 за,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 240. Да проверим. Тран 11. Гласуваме Тран 11. Е, Екаре, възнамерявате ли да гласувате или не? Само питам. Край на гласуването. Приема се. 240 за. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Приема се. 242 за. Против. Въздържали се. Приема се. 243 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200... Тран 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 244 за, против, въздържали се. Кой е за 244-то изменение? Против, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, проверка. 246 изменение.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 Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против. Кой е за 50 измерения. Приема се. 51 за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 по рибно стопанство. Ще кажа само номерата 10 за, против, възражали се, приема се 15 за, против, възражали се, отхвърля се. 15. Кой е за? Приема се. 17 за. Против, възражали се. Приема се. 19 за. Против, възражали се. Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се. Проверка на 22 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 23 за, против,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 Въздържали се. Да проверим 42 изменение. Край на гласуването. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателният доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване е свързано с Европейския корпус за солидарност. Започваме с изменение 76 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6а за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6Б за. Искате проверка по 6А. Няма проблем. Компромисно изменение. Компромис 6А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Подхвърля се. Компромис 6Б. За. Против. Вздържали се. Приема се проверка. Няма проблем. Така бях преценила. 6Б. Начало на гласуването. Не всички гласувахте. Решението си е ваше. Край на гласуването. Приема се. 77. То пада, тъй като се покрива от компромиса. 6А или 6Б. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5А за, против, въздържали се, отхвърля се. 5Б за, искате проверка. Няма проблем, макар че положението е същото. 5А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5Б. Кой е за? Почти никой не вдига ръка. 5Б. Кой е за? Кой е против? Нека да направим проверка. Не виждам вдигнати ръце. Начало на гласуването. Край на гласуването. И този се отхвърля. Ще гласуваме изменение по изменение. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80. Искате проверка. Искате проверка по 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Не видях вдигнати ръце от Алде. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Значи, вашата подкрепа зависи от компромиса. Край на гласуването приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. В крайна сметка 100 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Искате проверка по 18. Начало на гласуването. Изменение 18. Гласуването приключи, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 102. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Или пък не. Нека да направим проверка по втората част. Много хора се въздържаха. Край на гласуването. Приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, проверка. 106. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Проверка по 23-то.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 Същото е положението и с 118. Някой възразява ли на устното изменение? Няма възражения. Гласуваме 118 изменено по устен път за. Против въздържали се. Приема се. Същото е положението и с 119. Няма опозиция. Гласуваме за. Против въздържали се. Приема се. Същото е положението и с 120. За. Против въздържали се. Приема се. 121 за, против, въздържали се. Проверка по 121. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се. Приема се. 125 за,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 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се. Въобще не видях ръце от Алде. 75 кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега крайното гласуване по проекта на становище с измененията към него, начало на гласуването. and it is adopted. Приема се. Предстои ни още едно гласуване по електронен път. Е, компромиса относно схемата за търговия с емисии. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. That's all. That was... Това беше гласуването. Благодаря на всички за участието. Ah, right in time. Yeah. this is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, Yes, Miss Pietikainen is not here. She, she, she said she would not, attend, okay, so you she would not be replaced. Yes. You start with Dali then. No okay, dear colleagues, let's uh, continue our debate. колеги, да продължим днешния дебат. Трябва да разгледаме предложение за резолюция премахване в световен мащаб на изпитването на козметични продукти. Имаме група от съдокладчици. Някой иска ли да се изкаже от името на госпожа Пиети Кейнен? Floor goes to Madame Dali. Ако не, давам думата на госпожа Дали. Граци, чер, у... Граци, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че позволихте да обсъдим тази точка. Знаем колко е важна темата. Гражданите често я обсъждат, има и доста информация. Самата аз смятам, че в този конкретен случай Европейският съюз наистина показа, че може да има водеща роля. Показа на останалия свят, че е възможно козметиката да не се изпитва върху животни. Казвам го, тъй като Европейския съюз е приел пълна забрана. Освен това, се придържа към световна забрана върху маркетинга на козметични продукти, изпитвани върху животни. Днес, след като можем да кажем, че тази световна забрана е наложена вече от няколко години. Виждаме и положителните резултати. Те са положителни и за индустрията. Имаше много страхове, че тя ще пострада заради забраната, но всъщност виждаме, че отраслите процъфтяват благодарение на новаторството. Освен това, има и много нови научни разработки – свързани с изпитването на тези продукти. Съвременната наука вече търси нови технологии, които не включват изпитване върху животни. Това исках да кажа днес. Чудесно е, че проявихме инициатива да поставим тази тема на световния дневен ред. Разбира се, ние ще подкрепяме комисията и съвета и очакваме и те да ни подкрепят, така че да се работи за световна забрана на изпитването на тези продукти върху живот. Още нещо искам да спомена. Когато разглеждаме альтернативите, що се отнася до изпитването на продуктите, ние трябва винаги да подчертаваме, че това са альтернативи, които не заплашват човешкото здраве. Със сигурност има доказани нови възможности за изпитване, които са добри. Те също така гарантират, че козметичните продукти си остават с високо качество. И тъй Европейския съюз изпрати това послание към света. Възможно е да има и различен вид изпитване, като резултатите са положителни. Надяваме се да има световна забрана. Благодаря. Мадам Гърлинг. Госпожа Гърлинг, благодаря ви. Съгласна съм с всичко казано от Мирия. Може би трябва да добавя още няколко съображения. Доста страни искат да наложат такава забрана. Приветствам напредъка на Нова Зеландия, Гватемала. Това са доста различни страни, но виждате, че се разпространява едно ново разбиране на явлението. Няма да говоря за забраната в ЕС. Ясно е, че ние искаме да насърчим и други страни по света. Тук мисията ни е дипломатическа. Ние искаме чрез работата си в ООН, е да насърчим и ООН да ни подкрепи. И ще се съсредоточа само на следното. Формулировката. Би трябвало нашата комисия да приеме формулировката, съгласувана от големия брой политически групи. Нека се въздържим, да не се подаваме на изкушението да добавим всичко, за което се сетим, защото тук трябва да работим на световно ниво, да бъдем много целенасочени. Не е необходимо да включваме абсолютно всичко, което се отнася до доброто отношение към животните. Има 80% страни, които все още не са подкрепили забраната. Надявам се да получим подкрепа. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Аз разбира се съм съгласна с всичко казано. И всъщност гласуването е индикация, че ние можем да проявим решимост. Може би трябва да се добавят само няколко неща, без да повтарям казаното. Пет години вече Европейския съюз защитава световната забрана. Знаем, че всяка година в лабораториите страдат около 115 милиона животни. Тук натиска от страна на гражданите също е много голям. Те търсят контакт с нас, обаждат ни се, НПО се обръщат към нас. Самите граждани предпочитат вече марките, които заявяват, че не са извършвали изпитването си върху животни. Европейците са много чувствителни, когато страдат животните. Въпреки това, все още има страни, които позволяват такива изпитвания, но промените са за добре. Ето, спомената беше Нова Зеландия, Гватемала, аз ще добавя и Швейцария, Австралия, Южна Корея, Европейския съюз първи тръгна по този път и наистина е необходимо да се въоръжи с инструменти, за да убеди и останалите да последват. Необходимо е да има световна забрана, а европейската козметична индустрия все още е шампион, наела е на работа над 3 милиона работници, е, влага милиони в проучвания, за да се избягва изпитването върху животни. Има и най-различни програми на Европейския съюз и властите и индустрията трябва да продължат да гарантират средносрочно и дългосрочно тези партньорства и търсенето на альтернативни методи. Ще кажа и още нещо, може би съвсем дребно, което искам да добавя към общия ни текст. Козметичната индустрия е също така в помощ и на научните изследвания в университетите и различните центрове и лаборатории. Това е. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Ек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че включихте темата. Вече няколко години имаме забраната в световен мащаб на изпитването на козметични продукти върху животни. Виждаме междувременно, че има и нови продукти, които се пускат на пазара. Би трябвало и при тях да сме сигурни, че не се изпитват върху животните. Но въпреки това Знаем, че все още продължават жестоки опити върху животни за производството на дадени козметични продукти. Аз се питам, какъв човек трябва да си, за да го правиш? В много случаи самата индустрия проявява инертност, не иска да помисли за някакви нови методи, които да изключват тези изпитвания върху животни. Ние би трябвало да дадем тласък на усилията на предприятията. Да не пренебрегваме призива на милионите европейски граждани, които настояват да се забранят тези изпитвания върху животни. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Еви, може би току-що влезе в залата. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте за закъснението. Бях в комисията по петиции. Като един от подписали предложението, се радвам, че можах да участвам. Съжалявам, че не можах да чуя изказванията на колегите. Ще потвърдя само едно нещо. Смятам, че Европа, Европейската комисия и парламента са длъжни да положат усилия в международен план на ниво ООН за забрана на използването на животни за изпитание за целите на козметика. Има множество вратички в съществуващата нормативна база това число е в Европа и това пречи на истинската пълна забрана. Без колебание трябва да настояваме за ограничение на международно ниво. 8 милиона граждани отправиха това искане крайна, но никой не обърна внимание на, на тази инициатива на гражданите, което въжи и за всички останали а, сектори. И най-сетне трябва да се наложи пълна забрана за изпитванията върху животни във всички сектори и да се приемат стандарти за отношение към животните. Всъщност това ще определи и доверието в Европа като защитник на хуманното отношение към животните, но множество петиции идват от гражданите, парламентът ги изслушва, но в крайна сметка не може да даде а, отговор. А, и липсата на отговор се дължи на бездействието на нашите институции. Благодаря, госпожа Гростет. Тези, които са отдавна в Европейския парламент, си спомнят сигурно конкретните дебати, много ожесточени понякога за забраната на изпитването на продукти върху животните. Това беше истинска битка. По-настоящем това изпитване е забранено в Европа и на практика индустрията е положила огромни усилия за намирането на альтернативни методи. Важно е да се има предвид, че тази забрана би трябвало да се превърне в световна. Европейския съюз има важна роля, защото ние показахме, че иновациите могат да продължат в козметиката, без да има изпитвания върху животните. Необходимо е да има световна забрана, защото ние опираме и до конкурентоспособността на нашите козметични предприятия. Ясно е, разбира се, че разработването на альтернативни методи е скъпо. Понякога то е скъпо и сложно, но индустрията успя да го направи. Необходими са много усилия, но бих искала да реагирам на последното изказване преди моето. Нека да внимаваме всички сме съгласни, че трябва да има забрана на такива изпитвания на козметични продукти. Отдавна се съгласихме, но трябва да внимаваме. Не би трябвало забраната да обхване и медицинските и научни проучвания, защото все още има някои редки области, които обаче са много важни за медицинските проучвания разработки и там, за жалост, е необходимо изпитване върху животни. Ясно е, че хуманното отношение върху, към животните е много важно, но все пак има области на медицинските изследвания, където трябва да се правят такива изпитвания върху животни. Затова нека да внимаваме. Може би след няколко години това ще се промени и още по-добре но не би трябвало да отиваме по-далеч и да забраняваме медицинските изследвания. Благодаря, госпожа Донано. Благодаря, госпожо председател. Борбата с изпитванията върху животни е нещо много важно за мен – Добре, че комисията реши да се самосезира по тази тема. Освен това, би трябвало, както казаха и координаторите, да се мисли глобално, а не само за козметичните продукти. Трябва да забраним изпитванията върху животни. Да се мисли за альтернативни методи и то не само при козметичните продукти защото знаем каква е реалността в производството на козметични продукти. Повечето съставки са същите, които се използват и за изработването на фармацевтични продукти, почистващи препарати и така нататък. В този случай обаче изпитванията са напълно в съответствие съгласно директивата РИЧ. Би трябвало обаче да намерим альтернативни методи, за да има пълна забрана. Много е хубаво, че има забрана при козметичните продукти, но това е само върха на айсберга. Освен това, пускането на пазара на продукти, изпитвани върху животни извън Европейския съюз, е нещо, на което трябва да реагираме. Например, миналия юли имаше марки, които отстъпиха пред натиска на азиатските пазари, където се правят такива изпитвания върху животни. Затова в рамките на ООН трябва да работим за Международна конвенция срещу изпитването върху животни, както на козметични продукти, така и на други. Благодаря. Някой друг? Ако няма, от името на Европейската комисия госпожа Пасковска. Или не, може би. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи и господа депутати, за днешния дебат. Дебат за забраната на изпитването на козметични продукти върху животно. Дебатът бяха очертани основните проблеми и аз наскоро получихме от въпрос от парламента на 3 май и в отговора са описани дейностите, които са предприяти. Европейската комисия отдава много голямо значение на този въпрос и, както беше подчертано от госпожа Гростет и госпожа Рис, парламентът беше първият, който започна работа по налагане на тази забрана. Може да се каже, че парламентът игра, изигра пионерска роля. Благодаря, госпожо председател. Председателката благодаря. Дебатът по темата приключи. Срокът за внасяне на изменения е 6 декември 11 часа. Ще гласуваме в комисията ЕНВИ на 20 февруари до година. Следващата точка в дневния ред освобождаване от отговорност 2016 по общия бюджет на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда, Агенцията по лекарства, Европейския орган за безопасност на храните, Центъра за профилактика и контрол върху заболяването и Агенцията по химикалите. Координаторите ме натовариха а, да разработя становище. Както знаете, тази процедура приключва жизненият цикъл на бюджета. Това е процес, по който парламентът съществява контрол върху бюджета. А, изпълнението на бюджета и търсят отговорност от комисията и другите органи за финансовото управление, както и в предишните години. Комисията НД ще излезе с шест становища. Нашата работа по освобождаването по отговорност се основава на доклад на Сметната палата, комисията и агенциите. В проекто становищата разглеждаме сумите, предоставени на комисията и агенция през 2016 година, както за кредитите за поети ангажименти, така и за плащани, начин по който са били оползотворени. Като цяло процента на изпълнение е много висок, с някои изключения, като Генералния дирекция Климат за кредити за направени плащания в проектостановищата са описани и други въпроси, важни въпроси, свързани с финансова година 2016 година. Годишният доклад на Сметната палата а, говори за а, известно съкръщаване на о, известно намаление на общия процент грешки в раздел развитие на селските райони, селско стопанство, рибно стопанство, околна среда и климат 4,9% е, при 5,3 с 2015 година. Освен това, например, що се отнася до програмата ЛАЕВ, комисията разработи план за действие след е, е, коментари от Сметната палата, за да се гарантира по съкръщаване на сроковете за извършване на плащанията. И през 2016 година комисията осигури 315 милиона за съфинансиране по 157 нови проекта в 23 държави и членки. Що се отнася до агенциите, Агенцията за лекарствата създаде нов вебсайт за клинични данни през октомври 2016 година, където има открит достъп до клиничните доклади за нови лекарства за използване от хората, за които е издадено разрешение в е, Европейския съюз. Приканвам ви да прочетете проекто становището. Въпреки, че има какво да се подобри в някои области, в шесте проектостановища се изразява удовлетворение от общо изпълнение от комисията за бюджетните функции за околна среда, мерки в областта на климата, обществено здравеопазване и безопасно на храните през 2016 година, също така и по отношение на работата, извършена от пете агенции аз, моето становище е, че може да се освободи комисията от отговорност по отношение на разходите за тези а, области за финансовата година 2016 година, също така и за пете агенции, които попадат в, в нашите правомощия. И това е в резюме нашето становище по изпълнението на бюджета от тези органи. Искам да поканя докладчите в сянка, ако проявяват е, интерес е, да коментират е, становищата. Госпожа Каденбах не е тук. Първо докладчите в сянка. Господин Ейкхаут. Благодаря, госпожо председател. Бях се разсеял за малко, но като докладчик в сянка за зелените, искам да ви благодаря за проект установищата. Само един коментар – Правилно отбелязвате насоките за подаващите сигнали. Мисля, че е хубаво да се повдигне този въпрос и е, пред останалите агенции, защото а, всички агенции трябва да а, предприемат подобни действия. По освобождаването за ЕФСА казвате, че органът е споделил с парламента а, данните за глифозат. Въпросът е малко спорен, бих казал. Вярно е, че те споделиха данни, агрегирани в таблици, но отказаха да представят информация за методологията и заключенията. И всъщност това е важното. Какво са направили с тези данни? Това е важно допълнение, което трябва да се направи. Това е причината, поради която четири депутати от Европейския парламент завеждат дело срещу ЕФСА, защото няма прозрачност. Вие говорите за публикувани сурови данни. Това е едностранно. Или е, има два варианта, или да се заличи това от доклада за ЕФСО, защ, ЕФСО защото има заведено дело и може би не трябва да казваме нищо, или пък е, ще трябва да се внесе изменение, в което да се каже, че данните са само сурови, няма истинска прозрачност. Така че нека да сме наясно. И така, или да се да не се включва този въпрос в дебата или пък да уточним за какви данни става дума. Не виждам други докладчици в сянка. А, сега за това ще дам думата на депутатите. Първа е госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Искам да се съглася с казаното от колегата Басейкал. През последните няколко седмици неколкократно сме задавали въпроси за ЕФСА и невъзможността за преоценка на глифозат като карциноген. Освобождаването от отговорност на тези агенции ме потиква отново да повдигна въпроса. Всъщност тук стигаме отново до въпроса за методите за одобряване страна на агенциите, прозрачността на процеса на оценка, независимостта на агенцията и нейните експерти и потенциални връзки с бизнеса. Не мога да се съглася напълно с заключението, че ЕФСА засилва общественото доверие към системата за сигурност на храните поради досиетата Монсантос и други скандали, които говорят за обратното. Смятаме, че всички тези въпроси трябва да се повдигнат и обсъдят преди да решим да освободим от отговорност по-конкретно тази агенция. Благодаря, госпожа Боржан. Благодаря, госпожо председател. В самото начало искам да кажа, че трябва да се освободят е, трябва да има освобождаване от отговорност, тъй като парите са изразходвани в съответствие с правилата по отношение на Агенцията за лекарства. Ситуацията и е специфична, тъй като тя ще се мести. Въпреки, че агенцията е доволна от преместването в Амстердам, ситуацията е нова и предполага допълнително финансиране. Има нужда от допълнително финансиране за допълнителни разходи, свързани с Брексит. Трябва да се даде разрешение за назначаване на нови служители за компенсация на напуснали служители. Повечето от служителите в Агенцията по лекарства и иска да се преместят в Амстердам. Някои обаче ще останат и това ще е свързано с допълнителни разходи. Също така трябва да има бълно разрешение за преместване на агенцията. Преместването не може да стане за един ден то трябва да се извърши максимално експедитивно в интерес на гражданите. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до общия бюджет, е, е тревожно това, че Генерална дирекция околна среда не може да следи работата, която се върши там. Одита през 2016 година говори за това, че има какво да се подобри по отношение на управлението на човешките ресурси. Що постъпленията в бюджета на Европейския съюз ще, се, ще намалеят след Брексит и това повдига въпроса и за системата за търговия с емисии. Както знаете, тази система обхваща 31 страни и ограничава емисиите от 11 милиона индустриални е, е, обекта, както и от е, авиокомпаниите. Представете си какво ще стане при срив е, на информационната система. Особено като имаме предвид, че сме изложени на нелоялна конкуренция от страни, които не спазват нашите изисквания. Аз одобрявам желанието да се обърне внимание на общественото мнение а, и от, от твореността. досиетата Монсанто не могат да не ни накара да се замислим за стратегията на агенцията трябва да се засили капацитета за научна оценка на Европейския съюз. Най-малкото, което можем да кажем е, че копирането на документите на Монсанто не засилват доверието в ЕФСА. Аз разбира се ще внеса изменения. И ви благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Няколко души е, са готови да взема думата. Моля, представете се, когато взимате думата. Заповядайте. От Генерална дирекция Климат. Имам представител от финансовото звено. Няколко думи за липсата на напредък при въвеждането на мерки за сигурност на информационната система. Говорим за системата за търговия с емисии, която се, която е в правомощият на Генерална дирекция Climate Action. Наясно сме с това, че вътрешната одитна служба е формулирала препоръки, все още остават две цели, които трябва да се постигнат. Пътна карта за сигурност и на второ място системата трябва да се характер... трябва да бъде прехвърлена към по-сигурна и безопасна платформа, специален сървър в Люксембург. Работи се активно по тези въпроси, за да могат те да бъдат решени максимално бързо. Молим за известно разбиране в тази област. Ние в комисията полагаме пионерски усилия за изграждане на защита срещу кибератаки. Всъщност ние искаме да въведем една система за сигурност или противопожарна стена, която е сравнима с тази в банковия сектор. Трябва да отложим срока, да удължим срока за е, тази дейност до 2018 година, защото е, мисля, че недооценихме сложността на задачата и времето и ресурсите, които са необходими. Към края на 2018 година се надяваме всичко да бъде извършено и тогава ще направим нова оценка на риска и ако остатъчният риск се окаже приемлив за системата, ще помислим за вдигането на резервата, свързана с правните рискове, но до тогава бихме искали да продължим да работим, за да се осъществи набелязаната дейност максимално бързо. Госпожа Каденбах току-що влезе в залата и тя е докладчик в сянка. Благодаря за разбирането, благодаря за това, че ми дадахте думата. Мислех, че тази точка няма да започне преди 12. благодаря ви, госпожо председател, за информацията, която ни предоставихте. Можем да освободим от отговорност агенциите, които попадат в нашите правомощия. ако очаква, след като смятаме, че агенциите си вършат а, добре работата и очакваме от тях да си вършат а, добре работата, трябва да им осигурим нужните ресурси. Това е много важно за агенцията по лекарствата. Важно е и с оглед на преместването им в Амстердам, за да, мога, за да има приемственост в работата. По-нататък нормативната база, в съответствие с която функционират тези агенции. Това беше споменато неколкократно във връзка с глифозата. Ако съществуващите процеси са неудовлетворителни, може би трябва да помислим за промяна в нормативната база ще се направят проучвания за това как, бе, как е била събирана информацията в контекста на досиетата Монсанто. Обедена съм, че агенциите работиха много добре през 2016 година, особено ако вземем предвид докладите на Сметната палата от предишните доклади. Докладите са положителни и парламентът се отнесе много сериозно от тях, особено по отношение на прозрачността. На тази основа можем да ги освободим от отговорност. Искам да благодаря на всички вас за работата по този въпрос. Благодаря. Продължаваме с представителите на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря. Аз съм ръководител на звено в ГД Санте. Отчасти отговарям за Европейската агенция по химикалите, както и за ЕОБХ. Приветстваме становището на Сметната палата. Ние следим отблизо плановете за действие на тези агенции. Знаете, целта е те да приложат при поръките на Сметната палата. Става дума за освобождаване от отговорност за 2016 година. Вземаме предвид всички препоръки, които сте включили във вашия доклад. Благодаря. Някой друг? Благодаря. Казвам се Александра Вакро от ГДО Околна среда. Наред с колегите от ГД Клима, трябва да кажа, че ние заедно работим за изпълнението на програмата LIFE. От името на всички нас бих искала да ви благодаря за освобождаването от отговорност. Вземаме предвид изключително положителните коментари, които чухме. Вие казахте, че сме се опитали да подобрим изпълнението и сме се опитали да намалим забавянето по отношение на плащанията даваме средства за тези, които се ползват от безвъзмезната помощ по лайф. Другите проекти също продължават. Ние ще продължим да работим в същия дух. Радваме се на коментарите, които направихте относно агенцията, усилията на Европейската агенция по околната среда да се приспособи към последните доклади. Чухме коментара ви за подаващите сигнали за нередности. Казахте освен това, че трябва да разгледаме и персонала. Европейската агенция по околна среда се занимава не само с околната среда, но и с измененията в климата. Европейската агенция по лекарствата. Знаем, че от своя страна също има затруднения а, с персонала. Всъщност всички агенции, за които ние отговаряме, имат подобен проблем. За информация искам да кажа, че Европейската агенция по околната среда в момента прави една оценка и ние се опитваме да направим препоръки относно разпределението на персонала бих искала да подчертая нещо и то е следното. Бихме искали да се обърнем към вас и към вашия секретариат относно нивата на кредитите за плащания в рамките на ГД Клима. Защото нашите вътрешни данни показват, че нивото е малко високо. Естествено, то не отговаря на онези 99%, за които се говори. Мисля, че би трябвало тази цифра да се погледне още веднъж и ако има грешка, тя да се коригира. Благодаря. Благодаря. Някой друг от комисията? Няма. Генерална дирекция ЕНАР. Някой от името на агенциите иска ли да се изкаже? По конкретни въпроси. От Европейската агенция по околна среда. Благодаря за становището, госпожо председател ще го прочетем много внимателно в Копенхаген. Някой друг? Ако няма желащи да се изкажат, така приключваме с списък на ораторите. Остава ми да кажа, че благодаря за всички направени коментари. Това са наши становища, знаете. Съответно, би трябвало да дадем своя принос за контрола върху бюджета, за различните дейности. Очаквам с нетърпение вашите изменения и се надявам, че тези 6 становища в крайна сметка ще бъдат добри, ще бъдат подкрепени от всички. Крайният срок за внасянето на изменения 12 е декември в 5 часа след обед. Ще гласуваме в нашата комисия на 24 или 25 януари до година. Благодаря на всички за сътрудничеството. Така приключваме нашата работа тази сутрин. Не забравяйте, че след обед ни предстои изслушване. То започва в 2.30. Темата е Брексит. До тогава.